Първият оратор е господин Пашко. Имаме 6 предложения за резолюция. Ораторът има думата. Благодаря, уважаеми господин председател. За един испанец е много трудно да говори за страна като Венецуела. Това боли. Имаме стари връзки с тази страна, исторически връзки и тези връзки никога няма да изчезнат. Но нещата не свършват до тук. Големи политически групи, четирите големи политически групи се споразумяха за една резолюция. Това е една всеобхватна резолюция. Осъжда се политическото действие на венецуелските власти, защото опозицията се преследва. Международни организации казват, че има потъпкване на човешките права, потъпкване на свободата на медиите, няма независима свободна система, има мъчения и преследвания. И това не са само думи. Ние се питаме до кога господин Матуро ще продължава да поставя на изпитание нашето търпение. Не може да се обижда един демократично избран президент като Аснар. Това просто е нетърпимо. Искаме Венецуела да стане една демократична и благоденстваща страна, в която да се възцари мир, с която Европа да може да работи в бъдеще. Господин Пайтенхолцер. В страната, в Венецуела, ситуацията се влушава все повече. <clears throat> Ето най-спектакулярният случай а, е, и пример за това е арестуването на господин Лопес. Има систематично нарушаване на човешките права. Страната е разделена разделянето минава през семействата. Причината за това е правителството на Венецуела. Трябва да се започне мирен диалог с опозицията. Политическите затворници трябва да бъдат освободени, трябва да има свободна и независима съдебна система. Трябва да бъдат възстановени човешките права. Благодаря, господин Демесмакер. Eh, voorzitter. Ehm, ja, ik kan me alleen. Благодаря. Не мога да не се съглася с казаното от предишните оратори. Това, което започна като студентски е, демонстрации за повече сигурност, се превърна в е, възможност е, за преследване на цялата опозиция поне хиляда души очакват е, да бъдат съдени. Всеки, който се изкаже против правителството, е изложен е, на строги наказания. Не можем да говорим за правова държава. Венецуела има тежко наследство. Безработицата е 60%, институциите не функционират, ние трябва да видим кои институции нарушават правата на човека. Не бива да допускаме техни представители в Европейския съюз. Активите им трябва да бъдат замразени и трябва да и издигнем глас срещу липсата на право и в защита на всички, които а, са незаконно задържани. Господин Корал, по въпроса за Венецуела, както в други подобни случаи по време на преговорите и на внасянето на изменените се оказва, че в Венецуела има проблем с демокрацията, с нарушаването на правата на човека. Но ние от, от една страна ние подкрепяме президента Мадуро, от друга страна поддръжниците на опозицията, която не е спонтанна и, под, и има подкрепа от Запада. Така че ние трябва да бъдем по-безпристрастни, когато анализираме ситуацията. Ние трябва да окажем подкрепа първо на населението и да се грижим за защитата на правата на човека в тази страна. Благодаря, господин Мауро. Благодаря, господин председател. Тази резолюция идва на време. Аз днес гордо мога да кажа, че Европейският парламент е информиран и е дошло времето, когато да се застъпим за демократичните права на венецуелския народ. Изработили сме един текст, но истината е, че не сме направили всичко, което можем. След тази резолюция трябва да работим още повече, за да може правителството на Венецуела да преустанови нарушаването на човешките права и да преустанови нарушаването на основните права. От името на АЛДЕ трябва да осигурим всички възможности и пътища за постигане на успех. Благодаря, господин Косо. Някои колеги използват демокрацията и правата на човека за своите собствени интереси. Ето виждаме какво се случва тук. Всичко е изпробвано срещу демокрацията в Венецела, в медийна война, преврат. Мирните протестиращи всъщност, струва ми се, са още едно оръжие в тази война. тези, които ще гласуват за тази резолюция. Как бихте се чувствали вие, ако някой във вашия квартал е застрелял една дозина хора? Можете да казвате каквото искате, но не можете да спрете венецалците. Е, те ще последват демократичния път. Благодаря. Господин Щетина. Благодаря. Благодаря, господин председател. Венецуелския режим се опитва да смачка опозицията. А, мнозина се оказаха хвърлени в затвора в това число журналисти, представители на опозицията това число и Леополдо Лопес. Ето защо аз подкрепя тази опозиция, основана на историческият опит в нашата страна. По време на съветския тоталитарен режим се опитваха да смачкат опозицията, като хвърлят нейните представители в затвора. Ето защо подкрепата от демократични страни преди 25 години беше толкова важна. И затова аз смятам, че ние в момента всички ние трябва да окажем демократична подкрепа на тези лица. Призовавам за незабавно освобождаване на господин Лопес и другите задържани политически затворници. Благодаря, господин Асиш следващия. Благодаря, господин председател. Както се вижда, демокрацията означава върховенство на закона, а върховенството на закона означава разделянето на властите, е, означава свобода на медиите, означава, означава граждански свободи. Върховенството на, на, на закона е най-важното за хората. Това е важно и за управляващите. Ситуацията във Венецуела е много сложна. Ние не сме за санкции. Това, което се случва в Венецуела, не може да се сравни с това, което се е случвало в Съветския съюз. Е, трябва да се позволят мирни демонстрации в Венецуела. За това а, ние сме за подкрепа на тази резолюция. Ситуацията в а, Венецуела е всичко друго, но не и върховенство на закона. Венецуела е по принцип демократична страна, но има огромни проблеми в момента, <clears throat> които трябва да се решат. И смятам, че парламентът реагира правилно. Благодаря. Има синя карта от госпожа Бесера. Приемате ли? Да, госпожа Бесера, имате думата. Благодаря. Искам да добавя нещо, господин председател. Искам да кажа, че това, което правим в Европейския парламент по отношение на Венецуела е много важно. Важно е да работим заедно. Но едно нещо искам да уточня и това е политическата позиция. Ораторката бе прекъсната. Моля, задайте въпроса си. Ораторката продължава. Ние Признахме Венецуела, но какъв е проблема, какво остава за политическото преследване на опозицията? Това е проблем, който, с който всъщност трябва да се занимаваме. Отговор? Да, мисля, че гласуването, което ни предстои, резолюцията, която ще приемем, е ясен сигнал именно по отношение на ситуацията, е, именно по начина по който е третирана опозицията. Това трябва да се осъди. Ние ще гласуваме така, както е, гласува и ОНЕ. По същия начин реагираме, но не бива да объркваме нещата. Венецуела в край на краищата проведе демократични избори и ние казваме, че след демократични избори автоматично следва демокрация. Това не е така. Когато демократичните е, принципи не са спазени, трябва да се противопоставим. Господин Каски. Арештовани в лютем килко студенту. Благодаря. Господин председател, има арестувани студенти през юли, след като са участвали в мирни протести. Това бе при потушаването на широко разпространените протести. Господин Лопес заяви, че венецуалското правосъдие на практика не функционира. Но по-настоящем той е арестуван и неговите колеги се е, третират е, по унизителен начин. Трябва да се предприеме нещо също режима на Мадуро. Благодаря, госпожа Харазова. Благодаря, господин председател. Свидетели сме на влушаване на ситуацията с правата на човека в Венецуела. Не можем просто да наблюдаваме ситуацията там. Ето защо призовавам съвета да обмисли възможности за конкретни санкции срещу длъжностни лица в правителството на Мадуро. ужасена съм от начина по който правителството третира гражданите си. Граждани на Венецуела, които протестират мирно срещу правителството, стават жертва на брутална репресия. Призовавам властите в тази страна да освободят всички политически затворници в страната. Всички те са задържани произволно и са лишени от възможността за справедлив процес. Тук бих искам да спомена Леополдо Лопес и Мария Мачара. Не можем да търпим подобни безчинства срещу представители на опозицията. В Венецуела няма функционираща съдебна система, която да разследва извършените действия. Благодаря, господин Хрисогонос. Благодаря, господин председател. Тази година видяхме, че се проля кръв в Венецуела. И това беше в резултат на опитите да бъде направен преврат на демократично избраното правителство в Венецуела. Би трябвало да се предприемат съответните мерки, мерки, каквито бяха предприяти от ОНЕ, но има един доклад от Стефан, Стефан Слумина е, доклад от ОНЕ, където се казва, че в Гърция се нарушават човешките права и то именно поради политиката на економии от тройката и екофин. Би било по-разумно да се занимаваме с демократичните процеси в Европа, а не в Венецуела. Не би трябвало да има аргументи, които да казват, че Гърция трябва да напусне еврозоната. Благодаря. Гос... Имате синя карта от господин Погна. Приемате ли, да? Вярно е, че в Венецуела опонецията, опозицията действа с насилие, но също така е правилно човек да се противопостави на терора и на мъченията. Бих искал да чуя отговора на тази забележка. Моля микрофон. Моля микрофон за оратора. Und Folter sind falsch aus irgendwelcher Seite. Тук ние имаме законосъобразни процедури а, срещу хора, които а, са нарушили закона. Това трябва да се случи и в Венецуела. Благодаря. Следващият оратор Орташон. Това, което виждаме тук е нарушение на правило 153. Става дума не за дебат, във връзка с спешна ситуация с правата на човека. Става дума за намеса в работата на демократично избрано правителство. А, с колко тоталитарни режими си сътрудничи Европейския съюз, но изведнъж Венецела а, ни е виновна. Всъщност това просто е атака срещу Венецела и моята политическа група не може да се съгласи с това. За мен това упражнение по демокрация е, е неправилно и ще гласувам против. Господин Артасун, господин Карски, има синя карта към вас. Въпрос с синя карта, приемате ли го? Заповядайте, господин Карски. Току-що чухме, че според вас осъждането на правителството на Вонецела е не, неправомерно. В такъв случай, как, означава ли това, че ви приемате неправомерното задържане и а, унижаване и малтретиране на господин Лопес и останалите му колеги, които с, без ток, без вода, без храна и непрекъснато слуша, изложени на силна музика, възхваляваща Чавес. Трябва да се е, действа случай по случай, това е вярно, обаче е, трябва да подхождаме по един и същи начин към всички нарушение. Тук виждаме атака срещу едно демократично избрано правителство. Осем резолюции са прияти срещу Венецела. Благодаря. Господин Нат има въпрос към вас. Съвсем кратко, моля. Господин Ортенус Сун, смятате ли, че би било, е, че е разумно докладчика е, за борба срещу изтезанията, за борба срещу произволните арести. Да споменава Венецуела. Е, смятате ли, че е необходящо Международния съд по правата, Международния комитет по правата на човека да посочва Венецуела? Очевидно е, че има е, проблеми. Не мога да разбера защо отказвате да осъдите онова, което трябва да бъде осъдено. Хавиер, не разбираш за какво става дума. Аз винаги съм против нарушенията на правата на човека навсякъде, където те се случват. Това прави от много години в тази област работя. Но не за това става тук. Има колеги, които имат някаква фин... фиксация срещу Венецуела в този парламент. Председателя, има още въпроси към вас с синя карта, но за съжаление има още две теми за дискутиране тази сутрин, така че няма как да приема допълнителните искания. Ще бъда и по-строг с времето за изказване. Господин Башир, заповядайте. Uh, Господин председател, бих е, искал да използвам тази възможност е, да призова администрацията на Обама да започне диалог е, с Венецуела, така както започнаха диалог с Куба. Нека да премахнем оправданията на режима в Венецуела, предвозите, които използват, предлога, който използват за ограничаване на правата на човека и на пресата. Когато Венецуела осъзнае, че не може да си поддържа економиката, защото в цял свят цената на петрола пада. Тази година очаква 60% инфлация. Страната вече не може да си позволи щедрата социална система, която обеща на гражданите си. Съединените щати осъзнаха, както стана и с Куба, че не могат и не бива да потискат стремежите на суверенна държава. Благодаря и искам да, да отправя пожелания за весела коледа на всички депутати тук. Благодаря, господин Келам. Благодаря, господин председател. За разтревожен съм от непрекъснатото влушаване на ситуацията в Венецуела. Това е страна, която, като всички, носи отговорност да спазва правата на човека, след като стана член на съвета на сигурност. Економическата криза е, е, свързана и с нетолерантността. масовите протести са потиснати с несъразмерна сила най, но най-вече почти 40 демонстранти бяха убити от проправителствени въоръжени групи. Това не е правова държава. Изразяваме своята солидарност с онези, които се опитват да върнат Венецуела на пътя на демокрацията и рискуват живота си. Призоваваме госпожа Могерини да поиска незабавното освобождаване на политическите затворници. Благодаря. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател в допълнение към погрешното формулиране в тази резолюция, мисля, че всички трябва да водят конструктивен диалог в Венецуела. Това означава да започне диалог, който води до мир и който дава възможност на всички да изразят свободно мнението си и да демонстрират мирно. Властите трябва да сложат край на произволните арести. Леополдо Лопес е задържан от 10 месеца и беше арестуван по начин, който според Комитета за противодействие на изтезанията е напълно произволен. Съдебната система трябва да започне да функционира в страната. Има хора, които са задържани напълно произволно в военни затвори. И те не бива да бъдат съдени от военен съд. Истинският конфликт в Венесуела не е между капитализма и социализма, конфликтът е между онези, които защитават използването на насилие и политическия произвол и онези, които са готови да пожертват себе си. Господин Белдер е следващия. Благодаря, господин председател. Може много неща да се включат в едно изречение. Ето, казахме, демократичната демо... де... опозиция бива поставена под натиск но има и гласове, които казват, че безнаказаността се институционализира. Това, което трябва да се опитаме да, да направим е да помогнем да се създаде отново демокрация, да се структурира демокрация в страната. Е, господин Мадуро обаче казва, че това не е възможно. Еврейската общност също страда. Имаме 7000 евреи в Венецуела, а антисемитизмът се шири в страната. Благодаря. Благодаря, госпожа Вебер. Today in Venezuela, many of the civic and political opposition leaders... Днес в Венецуела много от гражданските политически лидери са в затвор. Лепуалдо Лопес е най-добре познати от тях, но всъщност над 100 млади активисти са в затвора и още поне 200 се разследват в момента. Те протестираха срещу политиката, която доведе страната до ръба на бедствието. Президента Мадура трябва да си даде сметка, че няма да разреши проблемите на страната, като затваря протестиращите или е, е, ги убива. Европейския парламент сега се бори за тяхното освобождаване след е, много други международни институции. Не можем да приемем е, венецуалската конспирация. Е, искаме демократичен път за Венецуал. Госпожа Супер. Бригада, сеньор президент. Благодаря, господин председател. Унищожаване, разрушаване на обществени изгради, нападения срещу болници, детски градини. Днес е, едно бебе почина след като е била дадена заповед за запалване на детска градина. Стрелба от упор срещу хора. Всеки, който насърчава подобни действия, трябва да бъде наказан. Венецуела е независима държава от много отдавна. Някои хора забравят това и жертви са онези, които загиват понякога, е, като че ли забравяме, че има загинали е, и ранени. Понякога забравяме това. В Венецуела са били извършени тежки престъпления. 14 представители на правоохранителните органи са арестувани. Венецуела е суверенна държава и тя заслужава да бъде третирана с уважение. Аз осъждам неоколониалния подход. Правата на човека се използват като уръдие. И онези, които биват подкрепяни, не са истинските представители на опозицията сега Преминаваме към процедурата привличане вниманието на председателя. Няма да мога да дам думата на многобройните колеги, които са се записали, защото ще изостанем от графика. За това ще дам думата на по един представител от всяка политическа група, особено у нези, които вече не са се изказали. Господин Интургайс. Благодаря. Това, което се случва в Венецуела е ужасяващо. Виждаме, че правителството на Мадуро преследва същата политика, както и предишното правителство. Става дума отново за потискане на пресата, потискане на народа и опозицията и увеличаваща се бедност. Това са ужаси, които, виждат, които се ежедневие за, е, Вене... за народа в Венецуела. Виждаме, че тази тенденция продължава, има преследвания, има арести. Европейските институции трябва да изискат от правителството на Венецуела да се преустановят репресиите. Трябва да се опитаме да прекратим този кошмар и да опосредстваме едно демократично развитие за страната. Това е целта на ЕНП. Правителството в Венецуела действа от безсилие. Следващият оратор. În politica internațională ca un actor dedicat promovării Благодаря много. Европейския съюз международен план винаги е защитавал демокрацията и правата на човека. Винаги е настоявал да се спазват демократичните процедури и правата на човека, но има и други приоритети в международната политика на Европейския съюз. Също времено положението в Венецуела е изключително обезпокоително. Там правата на човека непрекъснато се нарушават. Да подкрепяме тази резолюция. Много е важно Европейския парламент да настои на спазването на демократичните принципи и на върховенството на закона селективното правосъдие, е, на селективното правосъдие трябва да се сложи край. Трябва да напреднем, да, трябва да се осъществи напредък по отношение на свободата на словото и на свободата на сдружаване. Съгласна съм с докладчика, върховният представител трябва да играе много по-видима роля. Благодаря. Uh, Благодаря. Надявах се да мога да се изкажа, за да ви представя случая на госпожа Макачо. Представителя на Меркосор вчера каза, че господин Лопес е виновен е, за различни престъпления и след това каза, че, е, ще, че той ще има право на справедлив процес. Това е абсурдно. Е, режимът е, беше. Характера на режима стана ясен от думите на собствените му представители. Онова, което се случва, щеше да е комично, ако нямаше толкова страдание на хората, що се отнася от до е, смешните коментари на крайната левица за неоколониализма, аз мога само да кажа срам и позор за това, което казвате. Благодаря, господин Бегаш. Благодаря. Искам да изразя своята солидарност с народа на Венецуела, народ, който демократично и свободно изрази своята подкрепа за революционния процес, процес, който все още продължава. Това се изрази в серия от избори и референдуми, наблюдавани от международни наблюдатели. Джимми Картер е, квалифицира демократичния напредък в Венецуела като примерен, като изключителен. <clears throat> Трябва да помислим по-скоро как се разхищават ресурсите на страната. Това е също много важно да се увеличи образованието, да се даде е, възможност на хората да живеят по домове, а не на улиците. Хората заслужават нова и друга альтернатива. Сега думата има господин Делаведова от името на председателството. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Европа е свързана с Венецуела, с здрави исторически връзка. Вене... Тези връзки е, са потенциал за економически растеж е, и просперитет задълбочаването на напрежението в страната са повод за тревога. През 2014 година имаше много събития, много демонстрации про и антиправителствени. От февруари месец Европейския съюз изразява своята тревога за нарастващата поляризация и множеството случаи на насилие. Ние изразихме своята тревога от хвърлянето в затвора на студентите и опозиционните фигури. Ние настояваме да се работи за консенсусно решение. Призовахме всички страни да започнат политически диалог и да осъдят насилието. Тревожно е, че няма напредък към помирение, което е толкова необходимо. Много тревожни са и стълкновенията, които се очертават в бъдеще. Европейския съюз изрази оценка, изрази признание за усилията на господин Мазур за създаване на единна държава. Събитията обаче ни показват, че Венецуела е далеч от премахване на разделението. Сложната ситуация изисква правителството и опозиционните сили да намерят заедно изход от ситуацията. Само един подход, който обединява всички сили, ще доведе до трайно решение Призоваваме правителството, което е, спечели изборите през 2013 година, да намери решение за компромис. Венецуела е изправена не само пред политически, но пред и сериозни економически проблеми и на сигурността. Инфлацията расте на гражданско напрежение и е, рекордни равнища на престъпност и несигурност. Драстичният спад на цената на петрола със сигурност ще влуши ситуацията и ще затрудни възможността на ситуацията да постигне своите цели. Президента Мадуро обяви съкръщение на обществените разходи и има опасност страната да не може да намери обществения консенсус за излизане от економическата криза. Ролята на страната в региона също повдига въпроси, така както беше обявено в Бразилия. Ситуацията в страната ни напомня за това, че много представители на опозицията и онези, които са, в, са произволно задържани, трябва да получат без, честен и справедлив процес. Серия има поредица процеси, които се отлагат. Ние продължаваме да следим внимателно случая е, и случая с опозиционните фигури, като господин Лопес и студентите. Европейския съюз е готов да развива отношенията си с Венецуела на национално и двустранно ниво. Напомняме на Венецуела, че стабилността и прогреса могат да се възстановят само благодарение на диалог, в който участват всички страни и възоснова на демокрацията и свободата на изразяването. Диалогът е единствената, единственият път към възстановяване на стабилността и демокрацията в страната. Благодаря председателя, след като изслушахме председателя